So, thank you. Uh, now we have an exchange of views on forced labor in Uzbekistan. I switch my... Благодаря. Сега вече оправихме техническият проблем. Тук е госпожа Патриша Флор, която е представител за Централна Азия по тези въпроси. И нейната задача е да насърчава добрите отношения между Европейския съюз и Централна Азия, в, за да се постигнат спазване на човешките права в региона. И ще ни дам думата да ни представи ситуацията в Узбекистан. И също така госпожа Клара Скриванкова от Организацията за борба с робството, която се намира в Обединеното кралство. И мисля, че това е единствената организация, която се занимава с модерните форми на робство. Сега ще ви дам думата за презентация. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа, че е удоволствие за мен да бъда тук и да ви представя нашата ситуация относно, да представя ситуацията в Узбекистан. Нека да кажа, че насърчаването на опазването на правата на детето е част от европейските политики. Ние смятаме, че децата не трябва да работят никаква работа, която да вреди на тяхното здраве физическо, морално, а, интелектуално и която да пречи на обучението им. Също искам да кажа, че премахването на детския труд е правно задължение по международните конвенции, например Конвенцията за защита на правата на детето, също и конвенциите на МОД. И Узбекистан се присъедини към тези конвенции – така че наистина Узбекистан трябва да заспазва своите ангажименти в това отношение. Откъде да почнем? В рамките на стратегията, която беше приета през 2007, стратегия за отношения между Европейския съюз и Узбекистан, и стратегия за техническо сътрудничество беше предприето сътрудничество с всички държави в Централна Азия. През изминалите години Европейският съюз интензивно разглежда с Узбекистан въпроси за насъствения труд, за детския труд, както и други въпроси, свързани с човешките права. През тези години, от 2007 година до сега, ние забелязваме все повече отвореност на Узбекистан към дискусии по тези теми. От европейска страна също се ангажирахме много тясно с международните организации по труда за въпросите за детския труд. Много организации, неправителствени организации, се съсредоточиха през миналите години по този въпрос – и говориха за нарушаването на човешките и детските права в Узбекистан. И именно това голямо усилие от страна на Европейския съюз, включително и на, на НПО-тата, както и на всички останали организации на гражданското общество, както и координираното усилие в на външната служба на Европейския съюз и на Европейската комисия дават вече някакви плодове. Искам да кажа, че това оказване на натиск подейства и ето вече имаме някаква ангажираност от страна на Узбекистан. През изминалите две години видяхме напредък към елиминиране на такива практики на детски труд – първо ги забелязахме само в няколко райони на Узбекистан и през изминалата година обаче забелязахме, че има все повече такива, но те засягат децата под 6 години. Но все пак като цяло децата, дори тези до 15 години, са по-слабо засегнати от проблемите, свързани с детския труд. Това са тенденциите, такива каквито ги отбеляза УНИЦЕФ и другите международни организации. Заедно с МОД разгледахме тези а, детайли и решихме, че трябва да се направи повече за а, защитаване на децата под 18 години. И бяхме решили също така да има специални наблюдателски мисии по време на, рек... на събиране на реколтата от памук. Целта е да предвидим правилното време за разпределяне на наблюдателите. Това наблюдение ще спазва методологията на международните програми за борба с детския труд. Методологията, както и един въпросник, бяха а, разпространени в Узбекистан и а, МОД поиска също да, да наблегне на факта, че трябва да има непредвидени инспекции, необявени инспекции, а, специфични интервюта с а, а, заинтересованите страни, най-вече с децата. Това е много важно, и трябва да включим абсолютно всички заинтересовани страни, които могат да помогнат. Наблюдението ще започне скоро и ще продължи до края на събирането на реколта на памук, т.е. края на октомври. Е, наблюдателите на МОД вече са пристигнали в Узбекистан. За, за нас това е стъпка в правилната посока. Това е напредък. Разбира се, това не означава, че сме изчерпали всичко, което можем да направим за борбата с детския труд, срещу детския труд. Но все пак трябва да помислим как да продължим тази борба и да елиминираме подобни практики. Децата, които работят на памучните полета. Това е древна традиция. И ние бихме могли да я заличим само с сътрудничество с Узбекистан и да продължим диалога с нашите узбекски партньори. Разбираме, че споразумението между МОД и Узбекистан означава, че МОД ще продължи да следи събитията и да се опитва да информира обществеността относно детския труд, а също да увеличи националния капацитет за борба с този труд. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с МОД и ще се опитваме да тласкаме Узбекистан да спазва своите международни ангажименти. Разбира се, всички очакваме резултатите от тази годишното проучване, от тази годишното наблюдение на МОД. И разбира се, всички следващи стъпки ще се базират на тези резултати. За в бъдеще бих казала, че ще остане нужно редовно да следим економиката и селското стопанство в Узбекистан – да предизвикаме либерализацията на памучния сектор в Узбекистан и да се подобрят работните условия. Виждам тук набрана положителна скорост в нашите отношения. Това ще ни позволи да се ангажираме по-конкретно, по-градивно с Узбекистан по всички въпроси, включително и човешките права. Благодаря ви. Thank you, Patricia Floor. Благодаря ви. Сега ще чуем госпожа Скриванкова от Комисията за борба с робството. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя жизненно важна информация относно принудителния труд в помощния сектор в Узбекистан. Като представител на нашата организация, аз се надявам да отправя глас в нашата коалиция от компании, за да се сложи край на принудителния труд на деца и юноши в помощния сектор в Узбекистан. Надявам се, доколкото мога, с вас да споделя и това, което ни казват жертвите на принудителния труд в Узбекистан, защото те не могат да ви го кажат лично. На 6 септември започна събирането на памушната рекота в Узбекистан. Тя ще продължи до ноември. Всяка година милиони хора берат памук, защото в противен случай са заплашени от наказание. Децата между 15 и 17 години, но някои са и на 10, са принудени да работят на памушните полета и, и включително биват изгонвани от училище, за да отидат там. Властите продължават да заплашват социалните работници, които се опитват да контролират реколтата. Тази година започна мобилизирането на тинейджери, на деца, на студенти от университета както и на работници в публичния и частния сектор. Публичният сектор в Узбекистан включва учители, лекари, доктори и доставчици на съществени услуги. Тези, които не се съгласят да отидат на помощното поле, могат да бъдат наказателно преследвани или да заплатят глоби. Тези злоупотреби се извършват в момента, докато говоря пред вас. Наистина се надявам да можем да поговорим за принудителния труд в Узбекистан. Поздравяваме Европейския парламент за неговата твърда позиция по въпроса за принудителния труд в помощната по отношение на помощната индустрия в Узбекистан. Вие осъдихте този труд с резолюция, която приехте през март тази година, и, но отложихте ратификацията на протокола за текстила с Узбекистан. Направихте го през декември 2011 година. Тези, които считат, че това е напредък, бих искала да ги приканя да продължат да оказват натиск, въпреки всичко върху узбекското правителство. Правилна стъпка в правилната посока би било, ако се окаже натиски от страна на Международната организация на труда. Комисията препоръча да се изпрати наблюдателна мисия на МОД такава препоръка има от 2009 година. Но ам, правителството на Узбекистан не предприема никакви действия в това отношение. Екипи на МОД ще бъдат придружавани от служители на узбекското правителство, както и от представители на неправителствени организации. Целта е ам, да се даде възможност на всички жертви да говорят открито пред наблюдателите. Правителството на Узбекистан се надява а, да се смали обхвата на принудителния труд, в, а, а, за да може да се стигне и до по-положителни заключения за страната. Видно е също така, че а, принудителният труд, който беше използван през 2012 година, ще бъде използван и тази година. А, много от а, работниците в публичния сектор са задължени да извършват и земеделски труд. Това е част от а, тяхната длъжностна характеристика. През август и септември студентите и работниците от публичния сектор бяха инструктирани да се включат в събирането на реколтата. В противен случай трябваше да заплатят глоби. Тази седмица гражданите на столицата, около 200 000 човека от Ташкент, ще бъдат принудени да берат памук. Необходимо е селскостопанската политика и система в тази държава да бъде реформирана. Ще продължим заедно с МОД да упражняваме натиск, но имаме ограничен достъп до Узбекистан. Бихме искали да приканим Европейския парламент да отстоява позицията си и да заяви на МОД, че е много важно да се организира такава мисия в Узбекистан. Мисия на МОД би била първата стъпка към края на принудителния труд. Е, узбекското правителство трябва да се въздържа от всякаква намеса и да се съгласи с е, е, исканията на МОД, т.е. да се отложат всички глоби и да се спазват правилата. Европейския парламент насърчава също така външната служба на ЕС да подкрепи исканията на МОД – към узбекското правителство. Международният натиск под международен натиск узбекското правителство а, трябва да ратифицира конвенциите на МОД и да позволи, позволи негови наблюдатели да а, отидат в страната. Приканваме Европейския парламент да продължи да играе водеща роля, а, като приканва узбекски българското правителство да спазва стандартите на МОД. Насърчаваме също така Европейския парламент да препоръча на Генерална дирекция търговия да започне разследване за това дали Узбекистан продължава да получава средства от общата система за преференции на Европейския съюз, въпреки очевидните нарушения на човешките права. Държави, които се възползват от принудителен труд на децата, не трябва да получават финансово възнаграждение от Европейския съюз. Узбекското правителство принуждава а, а, своите граждани посредством държавна политика. А, ако се отложи ратификацията на договора за текстил, нещо, което показа Европейския парламент в неговата резолюция, то това ще бъде ясен сигнал, че узбекското правителство не спазва изискванията. На Европейския парламент е, трябва да отстоява своята позиция, докато получи явно доказателство, че Узбекистан прилага съществените международни Thank you, Madam Skrivenkova. Now we heard also a lot of open questions with this. Um, uh... Отново имаше технически проблем, за което преводачите се извиняват. Бисеп. Господин Бицеп. Мерси. Ма колега Никол. Благодаря ви. Колежката Никол ме помоли да изчета нейното изказване, тъй като тя не можеше да остане. Ще изчета нейното становище, след което ще ви задам няколко въпроса. Парламента през декември 2011 реши да а, уважи искането на МОД към узбекското правителство за изпращане на тристранна мисия тристранна мисия, която да може да пътува в страната и да провежда разговори с всички заинтересовани страни а, тази мисия трябваше да получи достъп и до памучните полета. Ситуацията обаче се промени през август, когато узбекските компетентни органи решиха да допуснат такава мисия в страната. Тази а, представители на МОД отидоха в страната, което е крачка напред, което е изключително удовлетворително. Дали обаче представителите на МОД ще имат свободен достъп до памучните полета? Ще бъдат ли те придружени от охрана на узбекското правителство? Предполагам, че това няма да бъде така и че мисията на МОД ще прилага всички методи, които обикновено се прилагат в такива случаи, така че всички с нетърпение очакваме заключението от тази мисия. Същевременно получихме а, доста обезпокоителна информация. Очевидно, децата под 15 години вече не се мобилизират за работа на полето, но учениците между 15 и 18 години ще бъдат изпратени на полето. Надяваме се, че узбекските органи ще направят още няколко стъпки в правилната посока. Според информацията, с която разполагаме, хората ще трябва да заменят децата, които не бъдат изпратени на полето. Информираха ни, че лекарите, публичните служители, учителите също са мобилизирани. Надяваме се, че мисията на МОД, която е на място, ще може да извърши наблюдение върху принудителния труд, който упражняват децата и по-възрастните. Въпрос. Неправителствените организации приветстваха организирането на мисия и мониторинг, но е, задават някои въпроси във връзка с конкретното провеждане на мисията. Може ли да ни кажете до каква степен тази мисия ще успее успешно да свърши работата си и дали това ще бъде извършено в пълна прозрачност? Възможно ли е хората, които са мобилизирани за събирането на памука, да говорят открито на членовете на тази комисия? При положение, че ще има и представители на узбекските власти там на място. В каква степен участва Международната организация по труда, както и другите организации в тази мисия? По какъв начин се допитвате до независимото гражданско общество в Узбекистан? Явно мандата на тази комисия се свежда до изискванията на МОД, които се отнасят до най-лошите условия на труд за деца. Как можем обаче да се уверим, че узбекските власти спазват и другите конвенции на МОД, които са а, ратифицирани и а, чието спазване също трябва да бъде обект на наблюдение? Според а, нашите източници, използването на детски труд през 2012 година е било ограничено. А вие какво а, мислите? Какви са вашите очаквания? Каква е връзката според вас между принудителния детски труд и принудителния труд като цяло? Какъв ще бъде отговора на Европейския парламент в контекста на блокирането на ратифицирането на протокола за текстила с Узбекистан? Има ли връзка с културата на памука, при положение, че а, натиска, който упражнява международната общност върху съседната на Узбекистан държава е много по-малък. Представителите на Европейския съюз и на държавите членки наблюдават събирането на реколтата на памук тази година – до каква степен обаче те ще участват в преговорите и до каква степен те ще участват и в организирането на международната мисия? Как ще участват и европейските предприятия, които работят в областта на памучната индустрия? С каква информация разполага външната служба на Европейския съюз? С каква информация разполага Европейската комисия? във връзка с проследимостта на происхода на памука, който се намира на европейския пазар. Много нарушения на човешките права се извършват в света. Защо в този случай се съсредоточаваме върху Узбекистан? Знам, че зададох много въпроси, но ви благодаря предварително за отговор. Благодаря. Наистина много въпроси. Други членове на парламента желаят ли да взема думата господин Мартин? съвсем накратко, защото ключовите въпроси вече бяха зададени, но резолюцията, която прокарахме през декември 2011, доколкото си спомням, не призоваваше да бъде при... сложен край на детския труд. Там се казваше да има ясно, ясна стъпка напред към елиминирането. Тоест, просто искахме нашите узбекски партньори да ни покажат, че правят усилия в правилната посока. Мисля, че това е добър пример. Е, защото узбекските власти определено отговориха на нашата резолюция и направиха доста усилия. И аз си давам сметка, че желязото трябва да се бие, докато е горещо. Трябва да кажем на нашите узбекски партньори, да, признаваме, че наистина сте постигнали напредък, но има още много да се прави, така че вие ще трябва да работите. Просто не бива да оставяме нещата така без някаква реакция от наша страна, за да не стане така, че узбекските ни партньори да кажат, ами каквото и да правим, Европейския съюз не се интересува и да престанат да работят по въпроса. Благодаря, каза председателката. Малък въпрос. Европейската делегация участва ли в наблюденията на, а, на МОД за събирането на реколтата? И има ли други подобни случаи на детски труд, на насилствен детски труд в Чуркменистан, примерно? Сега давам думата на нашите гости. Благодаря. Ще започна с вашият въпрос, с последния въпрос европейската делегация, както и посланниците на европейските държави, както миналата година, така и тази година, също участват в наблюдателната кампания и провеждат и отделно други подобни кампании. Разбира се, те могат да дадат само една ограничена представа, но, а не такава пълна като наблюдателите на МОД, но все пак участват. И Въпроса на господин Мартин сега, където казвате, на, че да, има напредък. Аз не отричам този факт. Определено след доста години, а, узбе, през които Узбекистан не позволяваше на мисиите на МОД да, да, да наблюдават събирането на ръкотата, сега виждате, че вече се отвори за това. Това е голяма важна стъпка но трябва също така да видим и какъв, каква ще е последицата от тази мисия. Бих казала, че на този етап е прекалено пребързано да даваме каквито и да било заключения. Най-важното е да направим всичко възможно узбекските власти да продължат да се сътрудничат с нас и също така да позволят едно, да позволят на нашите наблюдатели да имат обективна оценка на края на този период. Нека да не забравяме, че миналата година уницев също прати наблюдатели, така че ние ще трябва първо да изчакаме край на тази кампания, за да съпоставим резултатите. Не знам дали Туркменистан има голяма текстилна индустрия. Знам, че имат някакво производство на памук, но не знам точно какви са резултатите. Знам, чух, че има евентуално детски труд, но мисля, че нещата са свързани. А, текстилната индустрия и производството на памук детския труд са три елемента, които са свързани. И това не е изненадващо. Аз поисках а, статистики преди да дойда тук и там ми се каза, че една трета от работната ръка на Узбекистан е временно ангажирана за част от годината в текстилната индустрия чрез брането на памук. Виждате, че този сектор е много голям, голямо значение а, за цялата индустрия. Така че трябва да има процес. Така както и каза госпожа Скривенкова, трябва да има постепенен процес на диверсифициране на селското стопанство на държавата като цяло. Въпросът с производството на а, памук повдига и други въпроси. Например, недостига на вода, загубата на водни ресурси и други. Така че производството на памук само по себе си е много комплексен въпрос. Можем ли да забраним памука? Не мисля, че так, че е възможно. Трябва да питаме Генерална дирекция търговия. Мисля, че отговор е не. А, нашите очаквания за тази година. Миналата година видяхме, че чрез интервенция от страна на правителството децата под 15 години не участваха в брането на реколтата. И след като Узбекистан допуска мисията на МОД тази година, най-вероятно ще направи всичко възможно наблюдението да протече без проблеми, т.е. да няма деца, които да работят на памучните полета. Напълно съм съгласна че продължаващият диалог с МОД, с европейските институции, неправителствените организации, гражданското общество, това е пътят. Това вече помогна. Но продължават да имаме въпроси, които да стоят на преден план. И смятам, че е много важно гражданското общество, както и асоциациите на местните производители да участват в този процес, т.е. да има едно усилие страна на цялото общество, за да се примахне детският труд. Мандата на комисията вече казах, че МОД се е, постигна споразумение за условията при методологията и за елиминиране на, между... на детския труд. Това е в международен план. И знам, че МОД искат да въведат същите критерии, които използват навсякъде другаде по света. МОД трябва да гарантира също, че тези стандарти ще се спазват това е целта на наблюдателската мисия. И аз, съм, аз имам вяра на МОД. Смятам, че те ще, наистина ще наложат тези стандарти с въпросната мисия. Благодаря. Thank you, мадам Скриванкова. Благодаря ви, госпожа Скриванкова. Аз ще започна с въпросите, които се отнасяха до мисията за мониторинг на Международната организация по труда. Необходимо е да си представим контекста, в който се извършва тази мисия. Имаме система на принудителен труд, която се ръководи от държавата. Гражданското общество там не може да изпълнява своите функции. Наблюдателите за спазването на правата на човека и тези, които се опитаха да ринг на събирането на рекотата миналата година, бяха арестувани и а, задържани. Има и много други нарушения на правата на човека. Това е контекста, в който се извършва и а, мисията. Нашето разбиране за нещата е следното. Мисията на МОД както вече бе казано, е до известна степен сведена до наблюдение на детския труд. Проблема е, е цялата система и цялата памучна економика, която почива на принудителния детски труд. Това, което ни притеснява в най-голяма степен е следното. Както казах, мисията е ограничена и няма а, споразумение а, за това какво трябва да се включва тя, тъй като получаваме разнопосочна информация малко е вероятно а, да се регистрират и да се засекат всички нарушения на правата на човека. Разбираме, че синдикатите а, съвсем не са доволни от а, такава мисия с а, ограничена задача, но а, не бихме могли да проведем такава тристранна мисия, за която призоваха синдикатите. Това а, е ситуацията по настоящем. Докато не разполагаме с достоверна информация, информация, която да ни се подава открито от там, не бихме могли да разполагаме с ясна представа за нещата. Системата на принудителен труд ще си остане същата, докато нещата не се променят. Действително, сега в по-малка степен се използват на помощните полета малки деца, но принудителният труд на деца между 15 и 17 години продължава. Те са деца по смисъла на международните стандарти, по смисъла на конвенциите, които Узбекистан е ратифицирал. Има злоупотреба и с юноши, с по-възрастни хора. Тези хора не могат да предоставят жизнено важни услуги, защото трябва да работят на полето. Успеха на международния натиск във връзка с мисията в Узбекистан е много важна стъпка – защото по този начин ще се излезе с независим доклад. Доклад, който ще обхване цялата система на принудителен труд. Докато не разполагаме с информация, не може да имаме ясна представа за нещата. Ясно е едно. Системата на принудителен труд е там. И се оказва непрекъснат натиск, както и вие казахте, това, този натиск се упражнява и посредством резолюцията на парламента. Тя се отнася до принудителния детски труд. Нямаме обаче гаранция към момента, че мисията на МОД ще може да разшири своя мандат, когато сега отиде в Узбекистан. Има нарушаване на трудовите права и на други места, по-специално в селското стопанство и а, организации като нашата, както и други организации работят по този въпрос. Ние разглеждаме, например, условията на труд в фабриките в Бангладеш. Но разликата в случая е следната. В Узбекистан всичко е организирано на държавно равнище. Това е една добре смазана система земята е собственост на държавата. И а, фермерите могат да я вземат под аренда при строго определени условия. Тези условия са да се засади памук – има и квоти, държавни квоти, които се определят от държавата под прякото ръководство на президента. Същото се отнася и до всяка търговия или всяка печалба, която произлиза от тази търговия. Както виждате, цялата економика почива на тази система. Узбекистан е една от малкото държави в света, където принудителният труд е държавна политика. Както споменах и по-рано, ако кажем натиск, ще е по-лесно да се спре цялата система, защото ако държавните органи решат да сложат край на всичко, този край може да бъде сложен много лесно. Нуждаем се обаче от ясни доказателства, че Узбекистан извършва реформи в правилната посока и че започва да намалява използването на а, детски труд. И тогава вече ще помислим дали са изпълнени останалите конвенции за правата на човека, които са одобрили. Благодаря. And... Благодаря за вашето изказване и очакваме доклада за мисията на МОД в Узбекистан. И също мога да гарантирам, че някои от колегите в Комисията по търговия също ще са а, наши сътрудници, ще следят отблизо тези въпроси. Благодаря още веднъж. Okay, now we come to the next item, which is the human rights. Сега стигаме до следващата точка на дневния ред, а именно правата на човека по света през 2012 година, политиката на Европейския съюз по въпроса. Това е първи дебат по тази тема. Продължаваме с практиката да имаме дебат в пленарна зала и да имаме резолюция през декември. Това означава за докладчика господин Кукан, че ще трябва да изпълнява много а, натоварен график. И сега ще трябва да се разгледат нещата за 2012 година и после се дават възможности на Европейския парламент да изкаже позиция за човешките права. Този доклад е първата ни възможност да, да използваме прилагането на Европейската стратегическа рамка и е, плана за действие относно човешките права. Също така решихме да се възползваме от първия мандат на специалния пратеник за по човешките права и демокрацията. В този доклад се говори за спецификите на прилагането на човешките права в преходни ситуации. Искам също да ви благодаря за този доклад. Много добър доклад. И а, знам, че сте дарили голяма част от този доклад на а, страните в преход. Най-добрият вариант е докладчика, господин Кукан, да представи доклада и после да чуем докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги, дами и господа. Радвам се да мога да представя проекта от доклада за човешките права и свободи. Този доклад се опитва да подчертае основните тенденции в политиките на Европейския съюз и подкрепата за процеса на демократизация. Нека да кажа, че аз нямам за амбиция, нито за цел да, да пиша подробен доклад и да описвам всички напредъци в това отношение. Или пък да описвам абсолютно всички проблеми, свързани с човешките права и демокрацията в света през 2012 година. Това е политически документ. Той, се, той ще служи за база за по-нататъчната ни дискусия. И ще приветствам всички ваши коментари за подобряване на този документ ще ви кажа, че оставам отворен за двустранни консултации и ще ви дам възможно най-много време. Разбирам, че резултатът ще бъде компромисен. Още веднъж повтарям, че през всичките дискусии аз ще се придържам към тази основна философия, която ви казах а именно не да описвам абсолютно всички проблеми с човешките права, а просто ще се опитам да бъда кратък, защото не мога да опиша абсолютно всичко. Вярно, много е трудно да се напише кратък доклад по този въпрос. Не искам да кажа, че всичко е негативно, но все пак това е моето. И, както вече казах, знам, че всички политически групи си имат своите приоритети и амбиции. Този доклад се опитва да подчертае взаимната свързаност между универсалността на човешките права и изграждането на демокрация. Нещо, което излезе и в преговорите, се показва в преговорите в целия свят. Има три основни а, неща, на които ще се спра. Европейската рамка за политическа рамка, европейската рамка за преходните политики и също подкрепата за човешките права. Това са основните елементи за защита на човешките права. Нека да разгърна малко. Първо, европейската политическа рамка. Тази рамка беше променена значително през изминалата година, като се прие стратегическа рамка и план за действие за човешките права и демокрацията на форума за, на европейските отворни врати за насърчаване на демокрацията това засяга най-вече прилагането на практика и прегледа на ангажиментите поети в този документ. Комисарят за човек, по човешките права като пост беше създаден също миналата година и ще трябва да поеме своите отговорности за координиране и насърчаване на политиките за човешките права. Смятам, че до сега човека, който е на този пост, е достатъчно активен. Но имаме нужда от допълнителна координация между неговият офис и географските специални представители на Европейския съюз. В тази част от доклада аз приветствам също и един европейски наръчник за свобода на религиозните вярвания, както и даване на свобода на ЛГБТ обществото, и правилното прилагане на тези свободи. Доклада говори за проблеми с имплементирането на човешките права и а, търсене на политически решения в случай, че няма никакви конструктивни реални такива. Второ, относно европейската политика за преходни процеси. Тук, разбира се, наблягаме на консолидация на демокрацията и борба с заплахите за демо... бъдещата демокрация. Без изненада, спазването на демокрацията не е лесна задача. Прехода от авторитарен режим към демокрация отнема време и е много тежък, труден процес. За държавите, които минават през такъв преход, винаги има риск да се отклонят от правия път. Затова умишлено избрах да, да се наблегна на тази част на доклада. Вижте какво стана през арабската пролет. За съжаление, еуфорията даде, а, отстъпи на, на, а, пред регреса и пред едно, една лоша промяна в ситуацията. Това допринесе за влушаване на ситуацията. И най-уязвимите, разбира се, са обикновените хора. Ние носим отговорност да подкрепим демократичния процес и също да посочим недостатъците на преходните периоди и да помислим също така за държавите, където демократичните процеси след авторитарен режим са много крехки. Има държави, където процеса се спира без каквито и да било надежди за допълнителни промени. И в този контекст искам да наблегна на проблемите, свързани с правата държава, изграждането на демократични институции, правосъдието и а, намаляване на злопотребите с човешки права. Дори и държави, които се борят за приемане в Европейския съюз, срещат проблеми с нарушаване на фундаменталните човешки свободи и свободите на мълцинствата. Трябва също да помислим и за, преходна, за правосъдието на прехода, когато също има много а, нарушения, а трябва да има по-добра борба с безнаказаността. И също да има подкрепа за универсалните човешки права. Нека да не забравяме това. Тук също съм наблегнал малко повече. Имаше теми, които включих в доклади, които бяха разисквани миналата година. Доклада насърчава държавите членки да подсилят системата, особено чрез а, преразглеждания от страна на Европейския съюз и Европейският съвет на различните протоколи. Освен това, докладът показва подкрепата си за Международния съд. Искам също да наблегна на факта, че ние се борим с нарушаването на човешките права и нетолерантността с всички възможни средства. Например, дискриминацията, базирана на класи и други. Те нарушават свободното развитие на обществото. Докладът също засяга въпроси като смъртното наказание и а, даване на повече промощия на жените и децата. Това е като цяло структурата на доклада и основните проблеми. Както вече казах, оставам отворен за дискусии, сътрудничество с всички колеги, както и сте в сянка, индивидуални депутати и се надявам, че можем да а, постигнем наистина добро сътрудничество. И искам също така да благодаря на господин Явно за помощта при изготвянето на доклада. Разбира се, има и много други практични елементи. Има някои параграфи, които трябва да бъдат променени. Разбирам напълно, че това е доклад за 2012, но аз не мисля, че можем да пренебрегнем ситуацията в държави, държавите, които са включени в този доклад. Това беше каквото иска да кажа по доклада. Благодаря. Thank you, Mr. Kukan. Благодаря ви, господин Кукан. Сега да чуем докладчиците в сянка. Разбирам, че госпожа Копа е докладчик в сянка, но господин Мартин я замества днес. Съвсем накратко, Благодаря на докладчика за доклада. Той е отличен. Съвсем прав сте да не правите дълъг списък, в който да се избират отделни аспекти. Благодаря ви за представянето. Кратки коментари от името на колегата. Първо, по отношение на рамката на тази политика, колегата счита, че тази нова рамка дава възможност за рационализиране на правата на човека. Все още обаче ни оставя, остава доста работа по въпроса, но важното е, че имаме такава рамка. Работата на специалния, на върховния представител за бежанците е много важна. Тя оказва влияние, което е много добре. Както казах, важното е, че разполагаме с основната рамка. Трябва да продължим да упражняваме натиск върху външната а, служба, така че тя да може да има изисквания и към третите държави. Някои а, мисии се приемат много на сериозно в рамките на диалога с третите държави. Трябва да продължим да оказваме натиска за а, още по-добро прилагане на новите насоки. По а, секцията за прехода, съгласен съм с докладчика, че се движим доста бързо но съм малко обезпокоен от параграфа за Египет. Струва ми се, че тона там е прекалено слаб, не сме достатъчно а, твърди и строги във връзка с военния а, режим и а, съдебните екзекуции, които бяха извършени там на бивши членове на парламента. Струва ми се, че някои екзекуции бяха неоправдани. Необходимо е ясно да посочим това в резолюцията, докато няма подобрение в институционалните органи там, не може да се получават и финансови облаги от Европейския съюз. Това е във връзка с секцията за прехода. Съгласен съм с казаното от докладчика и по-нататък в доклада, но не съм сигурен, че можем да постигнем това, което е посочено тук – Основните слаби страни на мисиите са последващите оценки. Ще има дискусия за последваща оценка и последващ контрол. По-настояще ми се струва, че това не се прави добре. Ако не се лъжа в случая с изборите, в Йордания не беше изготвена такава оценка. Необходимо е да има и последващ контрол, за да видим дали се спазват нашите препоръки и насоки. Последващия контрол е много важна част от нашата работа. По последната секция на доклада и а, подкрепата на универсалните човешки права, както и санкциите на Международния наказателен съд. И тук трябва да се каже а, нещо. Прилагат се а, препоръките на а, съда и понякога съда произнася по-силни присъди за Черна Африка, включително и за Кения, отколкото за останалата част от а, света. Поне това е усещането. Не ми се струва, че Кения трябва да се оттегли от Международния наказателен съд поради причините, които са изложени тук. Благодаря. Благодаря ви, господин Мартин. Аз съм писала писмо на госпожа Аштън по последния аспект, който засегнахте. Сега докладчика оцянка на АОД. Благодаря, госпожо председател. Господин Кукън е извършил отлична работа. Тя е много добра основа за по-нататъчната ни работа. Да се спра на един аспект Русия. Само един параграф имаме за нея, 50-ти параграф, той е много кратък. От една страна съм съгласна, че доклада не трябва да бъде прекалено дълъг и че не трябва да се навлиза в прекалени подробности, но ми се струва, че е добре да се преразгледа този параграф, за да може той да бъде малко, с малко по-конкретна насоченост. Що се отнася до промените в законодателството, мисля, че това е удачното място да се упоменат промените в Руската федерация. През 2012 година бяха заведени няколко съдебни дела, например производството срещу Ходърковски, което все още е висящо, делото срещу Магницки, което все още не се е провело, мисля, че това са основни въпроси, които трябва да бъдат включени в този доклад. Например, Русия и Украина, Тимошенко, случая Тимошенко също трябва да бъде изрично упоменат. Трябва да бъдем по-точни когато говорим за недемократичните развития в Руската федерация. По-конкретни, по-точни в изказа си. Извинявам се, сега трябва да ви напусна, защото трябва да присъствам на друго заседание. Благодаря. Сега госпожа Гаршия, докладчик в сянка от ГУЕ. Да, и аз на своя ред бих искала да благодаря на докладчика за до, изключително добре изготвения доклад. Аз бих искала тук да имаме по-скоро една правна рамка, а не просто някакво управително табло, което да не ни служи до такава степен. Трябва да направим избор и в един момент този списък тук просто става неразбираем. Още повече, че имаме и е, други документи, които се упоменават. Съжалявам, че тук са направени някои изключения. Колегата от групата на либералите говореше за политическите затворници в е, Украина. аз бих казала същото за смъртната присъда в е, Беларус. Значи или сме по-общи, или сме по-конкретни и започваме да цитираме. А когато започваме да цитираме конкретни примери, тогава трябва да изберем а, конкретни такива, което означава, че трябва да почерпим от списъка. А, не, че не съм съгласна с лицата, които са цитирани тук, но трябва да се запитаме, например, как стоят нещата с смъртната присъда в Япония. Това също е обезпокоително, а, обезпокоителен факт. А, това се прилага и в други държави. Това, което искам да кажа е, че идеята за даване на пример не е лоша, но не трябва да се а, правят параграфи, които да се отнасят само до конкретна държава, защото по този начин а, се губи широкообхватният тон на целия доклад. Разбира се, ще направя а, предложения за изменения, както и другите докладчици в а, сянка. От името на ГОЕ бих искала да кажа, че не подкрепям казаното от докладчика във връзка с политиката на Европейския съюз по отношение на, на Близкия изток. Мерим с двоен аршин, по-специално по отношение на споразуменията. Как така осъждаме това, което се случва в Беларус и същевременно да започваме преговори с Беларус? Европейския парламент прие резолюция на последното пленарно заседание. Това е двоен аршин. Даваме приоритет на економическите и търговските облаги, и това винаги има превес над правата на човека. Винаги е било така. Просто трябва по-внимателно да помислим за този тип поведение на Европейския съюз, тъй като по този начин вредим на имиджа на Европейския съюз. Колкото повече цитираме а, европейските институции в доклада, толкова повече пропускаме някои по-важни моменти, на които трябва да се спрем. Благодаря, госпожа Вержия. Господин Танок не, не е тук, така че от зелените остават. Това съм аз. Също искам да ви благодаря. Като докладчик сянка от зелените, това е много добър доклад. Ще се опитам да не ви осложнявам допълнително живота, господин Кукън. Казахте, че не искате да пишете доклад. Разбирам ви, но все пак имате интересни идеи. Трябва да разгледам и предишните препоръки, които имаме. Например, в предишният годишен доклад. И как те са спазвани и също да видим в някои от препоръките дали нещо въобще се е случило. Например, за стратегията за човешки права в някои държави. Ние определено нищо не сме направили там. И а, трябва да погледнем и по първите три параграфа, дали не можем да ги направим малко по-силни и да се сръточим върху вътрешната и външната съгласуваност ще бъде добре да имаме един анекс, може би, където да имаме едно становище на държавите членки за подсилването на конвенциите по човешки права и статуса, свързан с докладването. Поне нашите е, експерти ни казват, че има, на държава членка има такова докладване. И може би по параграф 3 ще трябва да помислим за увеличаването, за намаляването на правомощията на НПО-тата и също да помислим за работата на специалния представител и да помислим как да подсилим присъствието му в международни форуми и регионални организации. И може би в параграф 35 трябва да да видим как ще се сътрудничим по-добре с а, а, другите заинтересовани страни. И също да видим как ще ратифицираме конвенцията за а, престъпления срещу а, конвенцията и също да приложим практиките на наръчника за борба с а, измъчването и като погледнем и а, плана за действие, мисля, че вече е време да го направим. Относно а, GSP плюс схемите, ще трябва да видим какво да правим. Мисля, че на този етап все още имаме недостиг в това отношение. И Има теми, които са редовно в дневният ни ред, например трафика на хора, използването на дронни самолети дрон и други военни роботи и също износа на оръжия и една международни комуникационни технологии, контролиране на други технологии и също ам, отчетността на тайните служби. Не знам как можем да направим всичко това, но в доклада се споменават също и насилието срещу жените и защита на детските права. Така че ще видим какво ще направим. Това е на този етап от нас. Господин Кукан. Искате ли да отговорите? Да, благодаря. Ако няма други желащи да взема думата, нека съвсем накратко да отговоря. Благодаря ви за вашето, ваше принос. А, наистина ще бъде трудно да а, представим а, всички тези теми в доклада. И напълно съм съгласен с вас, че думата е прилагане на практика. Това е, което трябва да правим. Имаме много добър документ и той ще бъде още по-добър, когато го приложим на практика. А, знаете, имаме документи, имаме всичко. Нека, нека да преминем към практиката. Казвате, че параграф относно Египет е твърде слаб. такъв случай ще трябва по някакъв начин да видим как ще формулираме нашата политическа дискусия и дали ще успеем да постигнем един удовлетворителен текст. Мога само да кажа, че а, мисиите са полезно нещо. Винаги, когато съм бил в тези мисии, съм препоръчвал, че след а, даването на резултати от мисията, трябва да стигнем до някакви заключения, т.е. да се каже на къде да вървим. Бях участники в а, а, мисията за наблюдение на последните избори в Кения. Имаше... Беше много интересно. Определено ситуацията беше много интересна. А, така че, може би, трябва да разширим тази дейност. Госпожа Предто го каза. Има доста партньори, които трябва да а, да вземем предвид за правилното функциониране на Международния наказателен съд. Благодаря на Алде също за техния принос. Благодаря на госпожа Вершия. Когато се посочи именно една държава в един документ, веднага има страшна е, реакция. Така че винаги това е деликатна тема. И аз съм против двойните стандарти. Ако ще имаме стандарти, нека да бъдем обективни. Нека да бъдем справедливи. Кристиан говори за параграфа относно Русия, да го допълним. Да. Добре. Обаче, ако го допълним, ви ще каже, защо тогава да не допълним и другите параграфи. И отново стигаме до един много дълъг доклад. Госпожа Вержия, права сте, тук говорите за смъртното наказание, защо споменаваме една държава, а не споменаваме друга където също съществува такова. Така е, че, нека да дискутираме и да стигнем до някакви конкретни, обективни данни в доклада. Благодаря, госпожа председател. Бях сигурна, че вие ще представите едни много комплексни и сложни изменения. Благодаря за положителната ви оценка върху доклада. Мисля, че това, което споменахте и това, което сте поставили в измененията, ще подсили и ще подобри доклада. Въпросите, които споменахте, са наистина много интересни, много конкретни и може би ще бъде добре да поставим някои конкретни факти в приложенията. И това се вписва в моята философия, че доклада трябва да бъде сравнително кратък. И дори в някои параграфи ще се опитаме да прехвърлим фактите в приложенията. Ще помисля сериозно върху въпроса. Надявам се, че това ще бъде възможно. Споменахте също и теми, по дневният ред на тази комисия. Мисля, че не могат да бъдат включени в доклада, ако и той да се запази нормални пропорции. Така че очаквам измененията. Сигурен съм, че ще има много такива. И мога само да обещая, че ще бъда отворен в преговорите и знам, че ще има и друг по-общ дебат в комисията АФЕТ. Именно за това считам, че това сътрудничество е, е много интересно. Искам да насърча всички вас да участвате и, и за това ще трябва да заседаваме формално и неформално. Очаквам сътрудничеството. Благодаря, господин Кука. А сега госпожа Адрикине. Мисля, че вие сте докладчик по този въпрос за 2010 Да. И също господин Кукан ще дам думата на господин Александридис от външната служба. Първо госпожа Адрикине. Благодаря, госпожо председател. Поздравления на колегата Кукън. Аз високо ценя защитата, това, за което вие говорите, е именно защита на религиозните права и свободи и също защита на правата на групата ЛГБТ. През юли тази година имаше приемане на препоръки от Европейския парламент и после бяха прияти и самите насоки от съвета. Така че смятам, че позицията на Европейския парламент трябва да бъде взета предвид. Приветствам факта, че се говорят за човешки права. И аз също искам да кажа нещо по въпроса. И И а, относно казаното за Китай не се споменава почти нищо за Тибет. Разбира се, може и така да процедираме, нищо да не казваме. Но броя на самозапалванията, самоизгарянията в Тибет, а, мисля, вече достигнах и, 100. Е, така че трябва наистина да помислим по този въпрос. Тибет е част от Китай и Китай е отговорен за това, което става там. И накрая Имам малки забележки, но ще ги впиша в моите изменения. Благодаря. Thank you very much. And now from the EAS. Благодаря ви. Сега господин Александридис от външната служба. Благодаря ви, госпожо председател. Ние също бихме искали да благодарим на докладчика и да го а, а, приветстваме. По структурата на доклада. Струва ни се, че целенасочения подход и определянето на три приоритета е много добра идея, защото по този начин действаме много концентрирано. Това е по-добре, отколкото да имаме един съобхватен доклад, в който да се опитваме да покрием всичко. Имаме три приоритета, това е отлично, приветстваме тяхното съдържание. С най-голямо удоволствие ще присъстваме и на бъдещите дискусии. Бих искал да благодаря също така горещо на господин Кукън за това, че похвали работата ни в областта на правата на човека. Ще продължим да работим така и за в бъдеще. Приемането през 2012 година на пакета в това отношение беше паметно събитие в нашата работа. Както казах, ще продължим да работим усилено и ще изготвяме годишни доклади. По отношение на правата на човека, вярно е, че съвсем не сме стигнали до края на работата ни но се опитваме да сравняваме резултатите от нашата работа с ангажиментите, които сме поели. Винаги отчитаме препоръките на Европейския парламент. Така че благодаря за доклада, много положително гледаме на него и с удоволствие ще участваме в дискусиите по него и за в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Сега бих искала да ви информирам че е, ще има становище по доклада от господин Густавсън от комисията ДЕВЕ. Ще има и становище от комисията ФАМ от госпожа Габриел от НП. Крайен срок за внасяне на измененията 1 октомври 12 часа. Ще разгледаме измененията на 4 октомври в АФЕТ. На 14 ноември ще има гласуване в АФЕТ и приемане на доклада в пленарна зала през декември. Както казах, не можем да променим крайния срок за внасяне на измененията, защото ако променим крайната дата, няма да получим измененията от АФЕТ, а те са ни необходими. Благодаря отново на всички, по-специално на вас, господин Кукан. След интензивните дискусии се надяваме да гласуваме доклада през декември в присъствието на госпожа Аштън. Много добре а, се справяме с а, времето, господин Бицеп. А, дори да сме подранили малко, надявам се ще приемете да продължим с следващата точка от дневния ред, междинен преглед на Стокхолмската програма. Това ще бъде втората обмяна на мнения по проекто становището. Ще гласуваме в АФЕД на 24 септември. До тук имаме 40 изменения. Имаше заседание в Страсбург на докладчиците в Сянка миналата седмица и бяха обсъдени възможните компромиси. Господин Бицеп ще ни представите резултатите от срещата, както и евентуалните компромиси, до които се е стигнало. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес обсъждаме проекто становище за междинния преглед на Стокхолмската програма. Както знаете, основните аспекти, които съм решил да разгледам в това становище и които се надявам да останат в окончателния вариант, са следните. Първо, необходимост от по-голяма последователност между вътрешните и външните ни политики. Второ. Подход към миграционните политики, който да се базира на спазването на правата на човека. Това трябва да е основната цел на всички политики в това отношение. Трето. Подобряване на настоящия институционален механизъм в областта на правата на човека. Конкретно по измененията, които разгледахме в Страсбург, бяха внесени 40 изменения, като някои от тях съществено повишиха качеството на становището, защото разглеждаха аспекти, които не бяха повдигнати в него. Например, присъединяването към Европейския съюз и присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за правата на човека. Това ще осигури по-добра координация между вътрешната и външната политика. Спрях, имаш изменения във връзка с приема на мигранти и а, начините на справяне с, правата, с нарушаването на правата на човека, ролята на Фронтекс, корупцията и така нататък. А, други изменения пък а, се отклоняват от основната тема, която исках да засегна в становището си, например, спазването на правата на мигрантите. По този начин трябва да а, заличим в доклада упоменаването на а, мигрантите. Необходимо е първо да се стигне до съгласие между Фронтекс и третите държави. В крайна сметка излязохме с две компромисни решения. Първото се отнася до изменение на две 3 и 4 и се отнася до а, приемствеността между вътрешната и външната политика, както и нарушаването на правата на човека. Второто компромисно изменение се отнася до изменение 18 и 19. Чрез него а, стигнахме, според мен, до една променлива приемлива, извинете, формулировка по отношение на Frontex и дейностите за борба с нарушенията на правата на човека. Бих искал да благодаря на всички, които работиха с нас. Наистина, надявам се, че окончателната версия на това становище ще допринесе за по-добрата защита на правата на човека. Благодаря. Thank you, Now, uh... Благодаря. Разбирам, че докладчика Санка, госпожа Хименес, се замества с госпожа Адрикене. Давам ви думата. Благодаря. И, да, колегата се извинява, че не може да присъства днес тук. Тя ме помоли да говоря от нейно име. Така. Приветствам становището за межен преглед на Стокхолмската програма за перспективата човешки права. До сега мисля, че много от измененията, които бяха предложени от докладчиците в Сянка, бяха разумни. Повечето от тези изменения, например, са 4, 5, 6, 10, 16, 20 и 30. Е, има и други изменения, които малко ме притесняват, защото те са извън обхвата на програмата. Това са измененията за Frontex, за споразуменията за реадмисия и специфични споразумения с някои държави. Вече 10 години, откакто Frontex съществува и той определено е, е постигнал много успехи. Има обаче и много други неща, които могат да се постигнат. Фронтекс постигна добро сътрудничество с граничните власти и също така смятам, че някои от тези изменения не са необходими в това отношение. Мисля, че свръхрегулирането, което предлагате с тези споразумения, не винаги са в полза на иммигрантите. Например, изменение 22-23. Не съм съгласна с тях. И тъй като Стокхолмската програма не говори специфично за една държава, така трябва и да се прилага. Тя се прилага за целият Европейски съюз. Нека да не го забравяме. Относно компромисните изменения, съм съгласна с компромис едно, но имам предубеждение към компромис 2. Благодаря. Thank you, Madam Andrekine на Madam Gomez Благодаря сега, госпожа Гомеш. И аз искам да благодаря. добре а, свършена работа. Наистина считам, че измененията са добри и а, че ще допринесат много за доклада. Смятам, че този доклад страда от този традиционен подход, че гледаме на въпроси, свързани с сигурността от чисто вътрешна гледна точка, от гледна точка на вътрешните ни интереси. И пропускаме да включим основни елементи, които вече съществуват. Това означава, че ние трябва да имаме един по-широк, по-холистичен подход – ако искаме да осигуряваме сигурността на нашите граждани. Колегите в Либе се занимават с проблемите на сигурността от гледна точка права на гражданите. Те говорят за основни права. Те не говорят за човешките права, но все пак това са също елементи, които се взимат предвид, когато се предприемат различни действия. Относно Frontex, да, понякога имам един много тесен подход, много ограничен подход. И понякога се задават въпроси относно нашите отговорности за човешките права. Аз лично харесвам компромисните изменения. Съжалявам, че колегата от НП не, не е на същото мнение. Защото не можем да говорим за работата, свършена само в, ев... не, в вътрешен план – без да признаем и реалността. Имаше позоваване на проблеми по границата между Гърция и Турция и също защита на правата на иммигрантите. Ние тук примахнахме специфично, специфичните примери, но не можем пък и да не споменем тези много сериозни проблеми, които съществуват и по други граници. Например, с настояща економическа криза, с ксенофобията, която се а, шири, с националистическите идеи. Така че не можем ние като парламент да пренебрегваме това. И аз подкрепям компромисните изменения на господин Бисеп. Okay, thank you. Now I don't... Благодаря. Сега господин Тонски от Алде не е тук, госпожа Вершият вече не е тук. В такъв случай мисля, че ще бъде много трудно да постигнем споразумение. само с представители на НП. Може би трябва да гласуваме, не знам. Мисля, че господин Бисеп давам думата. Само да уточня, че там, където говорим за границите, Всъщност на последното ни заседание в Страсбург избрахме по-друга формулировка, която да ни позволи да говорим за границите, без обаче да се позиционираме от географска гледна точка. It seems uh, that was an attempt. Явно сте направили опит, но той не е бил толкова успешен. Не виждам други колеги, които да искат да вземат думата. И така ще се гласува в АФЕТ на 24 септември, в Либе на 21 октомври в Страсбург. Това трябва да се потвърди, но има големи шансове това да бъде графика. Благодаря ви. Наистина много добре напредваме във времето. Можем да започнем с актуалната информация за Африканския съюз и за Етиопия. Както ви казах и в самото начало, имаме известен проблем. А, ораторите, които поканихме за кримските татари, не можаха да дойдат защото имат среща с господин Фюле. Затова попитах колегите дали може да разгледаме доклада за Етиопия а, сега, вместо следващата седмица. За съжаление, докладчика не, не можеше да присъства. Затова останахме аз и господин Бицеп, за да ви представим актуална информация. Бих искала най-напред да благодаря на делегацията на Европейския съюз и на делегацията на Африканския съюз, както и на делегацията на Етиопия за добрата подготовка. Благодаря на, за мисията в Брюксел, на представителите на Етиопия. Имаме и изготвен проект от доклад. Това не е окончателният му вариант, защото все още не съм го коригирала, просто го прегледах набързо. Да разполагаме с проекто доклад, който подлежи на промяна и на корекция. Просто трябва да видим какво ще кажат и колегите, които участваха в делегацията. Сега кой иска да започне? Господин Бисет, може би вие? Вие ли да започнете или аз? Аз ще започна. Не, казва господин Бисеп. Отново бих искал да благодаря и аз, да отправя благодарности, така както и вие. Аз също разполагам с проекто доклада което само прегледах. Merci. So, uh, then... Благодаря. Тогава започвам аз с посещението в Африканския съюз. Това беше на 25-та годишнина на Африканския съюз. Много от дебатите бяха насочени към пътя, който трябва да извърви делегацията Съюза през следващите 20 години. Опитахме се да разберем също така дали Африканския съюз очаква помощ от Европейския съюз, за да се засили работата на Африканския съюз по механизма за правата на човека. Така, например, стана ясно, че ако сравним това, което Африканския съюз вече е разработил в областта на мира и на сигурността, то е много по-зряло от колкото защитата на човешките права като цяло. Те имат съответните институции за правата на човека, но тези институции все още не са оказали някакъв ефект. Проведохме среща с... Нека да проверя. проведохме среща с Yes, I have it on paper, just... Тук беше написано някъде. Просто има много листа пред себе си. Та. Срещнахме се с комисаря за мира и сигурността господин Ламама. Дискусията ни беше отлична, обсъдихме различните кризи, като например кризата в Демократична република Конго, в Мали, както и в предстоящите избори в Зимбабве. Не мога да ви представя сега всички гледни точки, които бяха представени, но те ще бъдат представени, когато обсъщаме политиката на Съюза към тези държави. Стана ясно, че се нуждаем от по-голяма подкрепа за разработване на инструменти за осигуряване на мир и сигурност. Основното предизвикателство е следното. Държавите от Африканския съюз трябва да се ангажират на регионално равнище – трябва да предприемат и необходимите стъпки, за да може в националното законодателство да се транспонират изискванията за правата на човека, за да има някакво отражение върху живота на гражданите. Проведохме двучасов разговор с министър-председателя на Етиопия, който е и председател на Африканския съюз – по мнение на министър-председателя, гражданите на Африка трябва да се възползват от всички програми, за да може да разберат, че организациите като Африканския съюз съществуват, за да защитават техните интереси. Не само в случай на война, но и в случай на нарушаване на техните права в собствените им държави. Чухме това, което чухме и по време на изслушването, а именно, че основното предизвикателство е прилагането на законодателството на национално равнище – Африканския съюз като организация трябва да предприеме стъпки, за да може да третира всички организации по един над хармонизиран начин. Много трудно си стоят пред неправителствените организации, но комуникацията с тези организации трябва да бъде по-структурирана и препоръките им трябва да се следват неправителствените организации, които работят в областта на нарушените човешки права. Тези организации не съществуват само за да възхваляват това, което прави правителството. Те трябва да изготвят и препоръки както към правителството, така и към Африканския съюз. Ние от наша страна подчертахме на нашата среща, че е необходимо да се засилят усилията за подобряването на ситуацията на жените и децата в въоръжените конфликти. Заявихме, че е необходимо по-ефективно да се защити и да се стимулира работата на ам, тези, които се борят за спазването на правата на човека. В Африка ще имаме и държава, която ще премахне смъртното наказание. Относно делегирането на приоритетите. Сред тях е борбата с безнаказаността. Тя трябва да се води на местно, регионално и национално равнище. Мисля, че хилядите жертви, невинни жертви на въоръжени конфликти, заслужават нашата закрила. Тези, които а, са постановили а, тези зверства, трябва да бъдат изправени пред съда. Тук дойде речи и за ролята на Световния наказателен съд. Много африкански държави се обръщат към Световния наказателен съд с молба да разследва някои случаи. И ми се струва, че е добре да продължим да работим в този дух. В рамките на дискусията министър-председателя на Етиопия. Разгледахме и въпроса за ролята на Международния наказателен съд. Ако той не работи, то тогава резултата ще бъде безнаказаност. Отговора на министъра-председателя на това, което ние казахме, беше, че като председател на Африканския съюз, министър-председателя осъзнава, че ще има безнаказаност, ако не се предприемат действия. Обсъждали сме това и в нашата комисия. Ако се удължи мандата на Африканския съюз, то това ще бъде много добре. Но разбрахме, че има някои ограничения. Разбрахме го, когато отидахме в Адисабеба, така че има доста въпроси с неясни отговори. Изразихме съжаление от това, че президента Албашири не може да пътуват свободно. Извинете, може да пътуват свободно, въпреки издадената заповед за арест от Международния наказателен съд. Имахме интересна дискусия и с комисара на ОНЕ за Африка. Комисаря ни запозна с действията ам, на ОНЕ в областта на борбата за нарушаване на правата на човека. Там в момента се сформира група, чийто председател ще бъде господин Мобеки, бивш държавен глава. Ще се разгледа и незаконния трансфер на а, финансови средства извън Африка, в Европа. Тази група би искала да запознае Европейския парламент със своите заключения и препоръки. Присъствах на комисия на ДВ, АФЕТ и установих, че има интерес за работа, съвместна работа с тази група, която ще ни посети през октомври. За съжаление обаче през октомври ние всички ще бъдем в Страсбург. Афет обаче и бюрото миналата седмица решиха Афет и Деве да проведат изслушване, на което да поканят господин Мобеки. След това ще ни а, докладват а, за дискусиите. Сега мога да спра до тук с Африканския съюз и да продължа с Етиопия. Проведохме среща с представители на правителството, на парламента, на опозиционните партии, на представители на а, гражданското общество. Срещнахме се с комисаря по човешките права с министър на федералните а, работи, доктор Тикле Мариан. Срещахме се с няколко представители на опозицията. Срещнахме се с господин Гемира, който е член на федерацията. Това са официалните ни срещи. Срещнахме се и с министъра на правосъдието, господин Касай. На всички тези срещи установихме, че нашите събеседници бяха изключително добре подготвени. При всеки един случай водихме изключително позотворни дискусии. Така, например, приемането на план за действие, за защита на правата на човека, както и създаването на комисия в това отношение. Винаги сме изразявали безпокойствата ни във връзка с нарушаването на граждански политически права. Създаването на комисия за спазване на тези права а, трябва да бъде създадена при спазването на принципите на ОНЕ. Т.е. каквито и препоръки да се а, правят, те трябва да бъдат в рамките на международните форуми. Приветствахме действията на етиопските компетентни органи в областта на социалната сфера. Приканихме към включването на гражданското общество. В разговорите ни стана ясно, че заради прекалено ограничителното законодателство, гражданското общество участва, но ако изрази критика, то тогава ситуацията а, става по-сложна. Организациите на гражданското общество трябва да могат да действат без никакви ограничения и без а, страх от заплахи. Затова трябва да бъде преразгледана и цялата рамка, която определя работата на тези неправителствени организации. Всъщност забравих да ви кажа, че се срещнахме и с министъра на външните работи господин Берхане Гибре Киристос. С него говорихме за необходимостта от свободни и независими средства за масово осведомяване. С притеснение а, установихме, че някои оператори а, са цензурирани и а, техните предавания са ограничени. Обсъдихме и а, Конституцията на Етиопия, където се предвижда свобода на словото, така че просто трябва да се спазва това конституционно право. Многократно в дискусиите възникваше въпроса за терористичната дейност около Етиопия. Там съществува законодателство за борба с тероризма. И това законодателство е причината, поради която има по-строго отношение към неправителствените организации и журналистите. Струва ми се обаче, че това не е извинение. Разбира се, ситуацията в съседните на Етиопия държави е много несигурна, но това не е извинение за строгото отношение към независимите журналисти. Обсъдихме и ситуацията за предстоящите избори през 2015 година. Обсъдихме този въпрос с министър-председатели и политическите партии. Заявихме, че е, подготовката за изборите е но добро, е, една добра възможност за спазването на демократичните принципи. А по никакъв начин не трябва да се повтаря това, което се случи на последните избори. Често обсъждахме и програмата за обратно установяване в някои части на а, държавата, като а, поговорихме за допитванията до съответната част от населението, уточнихме, че по никакъв начин това повторно заселване не трябва да води до нарушаване на човешките права. Посетихме и един затвор – след като получихме разрешение от министъра по федерални въпроси. Всъщност дискусията ни с министъра по федералните въпроси стана ясно, че Европейския съюз най-вероятно ще трябва да предостави помощ на Етиопия, за да се извърши реформа за затворите и центровете за задържане – Етиопия също беше установила необходимостта от допълнително подобряване на ситуацията. Пристигнахме сутринта в затвора и директора ни разведе, но не можахме да говорим с затворниците, които искахме да видим. Така че, когато по-късно говорехме с други министри, те също бяха толкова изненадани, колкото и ние, че не сме могли да се срещнем с затворниците. Нещо, което не беше включено в програмата, но което много ни зарадва, беше, че министър-председателя намери време за нас – но това не беше просто едно посещение от любезност. Напротив, той отдели време, за да си поговорим. Дискусията беше изключително спокойна, свободна и открита. Постигнахме споразумение по някои въпроси и мисля, че ние ясно отстояхме някои от позициите си, по-специално по отношение на спазването на правата на човека. Разглеждахме въпроси, които се отнасяха до е- Етиопия, но не само. Обсъдихме и въпроси, свързани с Африканския съюз. С това ще приключа. Жакоб, допълни, ако съм забравила нещо. Ами, Благодаря, госпожо председател. Тъй като тук са членовете на комисията, по въпроса за гражданското общество и НПО-тата, Искам да помоля комисията да подсилят местните небеота, за да могат те да си вършат добре работата и да подсилят гражданското общество на място. Вторият основен елемент, свързан с представителите на едно течение пасторализъм. Те представиха една програма, която засяга фермерите, които се занимават с отглеждането на добитък. И те говориха за отнемането на земи и превръщането им в пасища. И в Европейския съюз явно имаме участници в тази операция, което означава, че трябва да проучим до каква степен Европейския съюз финансира или участва в финансирането на тези операции на унищожаване на дивите пространства и превръщането им в села. Нещо, което нарушава човешките права. Uh, unfortunately, I just learned that nobody... За съжаление, няма никой от, от, от служ, външната служба, така че ако някой може да дойде следващата седмица, ще им зададем този въпрос. Защото все пак един от журналистите, който беше номиниран и за наградата Сахаров, започна стачка на глада протестирайки срещу органите, управляващи затворите и съответно не се позволяваше да има никакви посетители, дори родителите им. Може би можем да попитаме това, да се обърнем към мъжната служба следващия път за своя въпрос. Добре, ще го направим следващия път. Така че Етиопия два пъти ще фигурира в дневният ред. Разбирам, че господин Тефери Менисе от Етиопското министерство е тук. Благодаря. Давам ви е, думата за 3 минути. Предполагам, че сте изчели нашия доклад. Може би сте го и слушали в момента. И евентуално ще кажете нещо повече. Господин Тедеста. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми възможност да говоря за настоящата ситуация за човешките права в Етиопия. Както знаете, през януари и юли приветствахме посетители в Етиопия от различни организации. Знаете, това беше. Графика беше много натоварена, но вие също успяхте да участвате. Ние също имаме посещение тук в тази комисия и обсъдихме реалността и а, това как да се развие тази тема в Етиопия. Относно демокрацията и човешките права, както и правата държава в Етиопия, постигнахме напредък и продължаваме да насърчаваме капацитета на демократичните институции. Госпожо председател, Както вие вече имахте възможност, възможност да дискутирате с нашите представители и а, а, представители на правителството, на гражданското общество, на парламента, аз нямам нищо какво да добавя тук. Но все пак има едно неразбиране. Вие представяте днес доклада относно мисията в Едисабаба бяхме се споразумели да видите затвора Калити и как се третират затворниците. И това беше предвидено за сутринта на 17 юли. Но това беше променено в посещение. Вие поискахте а вие поискахте промяна на графика, т.е. не да посетите просто затвора, а конкретни затворници. И за това не беше позволена такава визита. А, когато ви разрешихме да посетите затвора, а, мислихме, че ще наблюдавате инфраструктурата, услугите, които са изградени там и ще предложите подобрение. За това имаше последваща промяна. Но това е само началото на, едно, дъл... на едно дълго сътрудничество и е, смятам, че Етиопия ще консолидира и ще завърши демократичния процес и ще постигне пълни човешки права. Благодаря. Благодаря и сега относно посещението на затвора. Причината, която ни се изтъкна, беше, че директорът няма време и заместник директора също няма време за нас. Тогава ние попитахме дали ръководителя на а, Европейската делегация в Адис би могъл да направи това посещение по-нататък. Беше ни казано също не. Така че това, което вие казвате, не ни беше казано а, ще видим дали може да се организира на ново едно такова посещение. Така, относно следващата ни сесия, малка точка в дневният ред с представителя на външната служба относно Етиопия, това е за следващия път. И също ще имаме крайния доклад Надявам се до тогава всички да сте го изчели. И се надявам, че можем да го приемем. Не виждам други желащи да вземат думата. Благодаря ви. So uh, we have a little time. Uh... Имаме време можем да можем да направим почивка от около 20 минути, да започнем в 6 часа с а, а, Сирия, темата Сирия. Доколкото разбрах, ще има превод на арабски.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 So uh, then I think we can start again. Можем да продължим работа. И преди да започнем темата Сирия, нека да кажа, че има една добра новина от Иран, а именно адвоката и а, спечелилата под наградата Сахаров миналата година, Нисрин, е освободена от затвора. Така че, мисля, че това ще е радостна новина за всички и че ще бъде отразено и в прескомуникето. Сега относно Сирия. Имаме резолюция, изготвена от парламента миналата седмица, която говори най-вече за употребата на химически оръжия. Няма да влизам в детайли относно тази резолюция. Само искам да кажа, че Тук разбрахме, че а, можем да поканим а, представителя по човешки права. Над 6,8 милиона души живее в Сирия, са засегнати от а, конфликта. Почти на трета от населението. 4,2 милиона са вътрешно разселените а, лица в Сирия. Обединените нации считат, че над 100 000 сирийци са убити вече в конфликта. На 3 септември Върховният комисар за побеженците на ОНЕ каза, че броя на разселените сирийци и беженците вече е над 2 милиона. Докладвани са случаи на злопотреби, мъчения и други. Има международно разследване и се говори за а, насилие от двете страни на, в конфликта. не, както и Международният комитет на Червения кръст, призоваха и двете страни да спазват човешките права и а, хуманитарните закони. Сега приветствам двамата оратори, които представят общността на човешки, защита на човешките права в Сирия. Също благодаря на Средиземноморската мрежа за човешки права, която улеснява, която улеснява работата им. И също така съжалявам, че а, един от защитниците на човешки права в Сирия не може да присъства тук. И господин Халил Матуд все още се е в неизвестност. Имаме също и други изчезнали лица, а именно един от ръководителите на един от основните телевизионни центрове в Сирия, който изчезна от началото на годината. Тук е господин Мустафа Длати. Давлати. Ако правилно произнасяме, тук, казва ораторката. А, той е ръководител на организация за а, мирно движение и за демократичен преход в Сирия. Откакто беше създадена организацията, много бяха а, обучените активисти. И също така госпожа Фара Луче от гражданската платформа на Сирия за участието на жените в изграждането на мира чрез политически средства. Тази платформа има за цел да насърчава участието на жените в изграждането на мир чрез политически средства. Платформата работи по няколко проекта, целта е да се постигне демокрация в Сирия. Сега давам думата първо на господин Хайт. Благодаря. Ще говоря на, на арабски. I think um, it is um, Може да слушате превод от арабски е на 10 канал. السيدات والسادة تحية طيبة أنا مصطفى حايد كنت أعمل استشاري Добър ден. Името ми е Мустафа Аят. И аз съм бивш съветник в Сирия. Работя за организацията Human Watch – също така работя в офиса на ООН за превенция на престъпленията срещу народи. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас. Благодаря и на Евросъединземноморската мрежа, която ме покани. Благодаря на вас и на вашите държави за подкрепата финансова и материална за сирийския народ. Надявам се и за в бъдеще да ни предоставяте вашата подкрепа. Каква е ролята, която е Европейския съюз в конфликта в Сирия? Вие сте представители на Европейския парламент, на тази силна международна организация и се обръщам пряко към вас, като към европейски депутати. Знаете, че сирийският конфликт прие опасен обрат. След употребата на химически оръжия, близост до Дамаск на 23 август тази година. Това, между прочим, беше потвърдено от доклада на ООН. Беше доказано, че има употреба на химически оръжия. Сега има споразумение за унищожаването на химическите оръжия, но това още не е достатъчно. Смятаме, че Асад ще се възползва от създалата се ситуация и от възможностите и ще смята, че няма да бъде подведен под отговорност. Над 100 хиляди бяха жертвите сред цивилното население от началото на въоръжените сблъсъци и Асад трябва да понесе своята отговорност за това. За съжаление, все още няма задължение към а, Асад и към други участници в конфликта а, за понасянето на съдебна отговорност. Аз съм убеден, че вие сте в течение на конфликта и на нашите усилия за разследването на всички престъпления и зверства. Това, което се случи на 23 август 2013 година, употребата на химическо оръжие действително трябва да доведе до промяна на подхода международната общественост и вие сте призвани да поемете своята част от отговорността да защитите гражданите и цивилното население в Сирия. Цели се постигането на политическо решение, но трябва да има и отговорност. Въпросът, който се поставя на дневен ред е каква ще бъде съдбата на гражданите преди да се стигне до политическо разрешаване на конфликта. Асад продължава да вярва, че ще може да излезе с високо вдигната глава от конфликта. А, Русия и САЩ се опитват да постигнат съвместно общо решение на конфликта. Разбира се, ние очакваме и Европейският съюз като важна международна организация да изрази ясна позиция и да поиска участниците, виновните да понесат своите последици. Случаят с Сирия трябва да бъде разгледан пред Международния наказателен съд, защото случаят на Сирия е много сложен. Тук става въпрос за престъпление срещу народ и трябва да положим всички усилия, за да постигнем разрешаване. Нужни са и альтернативни мерки, като например универсалната правна отговорност. Някои държави членки на Европейския съюз разполагат с тази възможност. Целта е да се подведат под отговорност виновниците в Сирия има и виновници, които а, са граждани на Европейския съюз и тук смятам, че трябва да бъдат използвани всички възможности, включително и на Европейския съюз, да се подведат те под отговорност. Цялата международна общественост трябва да положи усилия и да се за стъпи за създаването на надежна база данни, която да са документирани всички престъпления срещу човечеството, извършени върху сирийския народ. Нужни са европейски проучвателни мисии във връзка с спазването на правата на човека. Нужни са и доклади с резултатите от тези мисии. Трябва да се спазва принципа на условност. Трябва да се съблюдават международните правила. сирийските опозиционни водачи трябва да бъдат подкрепени въз основа на спазването на човешките права. Активисти и застъпници на човешките права трябва да бъдат освободени, защото една част от тях са задържани. И защитниците на правата на човека трябва да бъдат изслушвани пред международни инстанции, включително и пред институциите на Европейския съюз моби за обежище от е, сирийски застъпници за гражданските свободи трябва да бъдат е, разгледани по възможно най-неформалния и бърз начин. Благодаря за вашата подкрепа и надявам се, че мерките, за които говорих, е, ще бъдат спасени. Сега давам думата на моята колега. Yeah. <laughs> My name is Farah Казвам се Фарах Ейже. Бих искала да благодаря на всички за това, че ни давате думата и ще се извиня, защото ще говоря на арабски. السيدات والسادة مساء الخير اسمي فرح واجه منسقة عمل منتدى Уважаеми дами и господа, името ми е Фарада и съм координатор на форума Сирия за свобода. Радвам се, че имам възможност да кажа няколко думи за правата на жените в Сирия и се надявам думите ми да попаднат на плодород, плодотворна почва. Не е лесно да се застъпва човек за гражданските свободи в Сирия. в Сирия съществуват съюзи на гражданското общество. Част от тях работят в Сирия, част от тях в чужбина. Те се застъпват за образование, здравеопазване и за защита на правата на човека. Те също така изграждат капацитет при своите целеви групи. Те нерядко не могат да работят легално и това възпрепятства тяхната ефективност. А, беженските движения не помагат на тези организации тези организации на гражданското общество често пъти работят при много трудни условия а, и на тяхната работа се пречи. Затова рядко могат да работят ефективно в Сирия. Това оставя свобода на екстремистки движения, които поемат ролята на неправителствени организации, като, например, организации, които осигуряват продоволствената сигурност. Положението на жените и децата в Сирия е много тежко. Те страдат от различни видове дискриминации и преследвания и жените и децата са голяма част от бежанците в Сирия. Жените са особено изложени на всякакъв вид престъпления и затруднения, например, на несправедливости, свързани с разпределянето на хранителни е, средства. Е, те са обект на е, насилие, на домашно насилие, на сексуално насилие. Съществуват също така принудителни бракове. Това нарушава правата на жените. Нашите организации се опитват да възстановят правата на жените, да се застъпят за най-уязвимите групи от тях и от тези, които нямат достатъчно собствени средства. Жени и деца често пъти нямат достъп до основни услуги, до достъп за здравеопазване, особено засегнати са бременните жени. Или също така а, жени а, с нежелана бременност. Тяхното здраве е особено изложено на опасност. Често пъти сексуалното посегателство върху жените е инструмент, а, използван в а, военните конфликти в ситуация, в която милиони хора Беженци, бежанци, опасността от насилие върху жени нараства и условията на анархия поставят уязвимите групи под особена опасност. При тези обстоятелства се опитваме да а, образоваме жените и да им разясняваме техните права. Има други предизвикателства. Много жени се страхуват от задържане, арести. Малко жени участват в вземането на политически решения, например в изработването на конституция предстои реформата на много закони, в които жените трябва да имат възможност да участват, например, в съдебната власт, също така и мерки по постигане на помирение. Ролята на жените също така е важна и за подвеждането под отговорност на виновниците. Много проблеми трябва да бъдат решени. Най-важното е жените да могат да защитават собствените си права. Но те трябва да бъдат подпомагани. Трябва да се получим от опита на женското движение в Сирия и трябва да ги приложим в сегашната ситуация. Тук трябва да обърнем повече внимание върху този проблем и в самата Сирия на местно, на национално и международно ниво. Жените трябва да бъдат застъпени, представени на всички нива, например при дейностите на Арабската лига и на Европейския съюз смятаме, че трябва да се упражни повече натиск и да бъдат подкрепени жените в политическата им борба. Трябва да се прекрати посегателството върху жените и във връзка с преходното правосъдие. Трябва да се укрепят позициите на гражданските организации, които се застъпват за правата на жените. Неправителствените организации са основен стълб за постигане на стабилност и справедливост в нашия регион. А, също така те помагат и в борбата срещу екстремизма. Екстремистските движения в момента преживяват подем единственото средство за борба с неправителствените организации. Благодарим за подкрепата, която получаваме от вас. Надяваме се да вземете под внимание нашите препоръки. Благодаря за вниманието. Um, think... Благодаря ви. Сега мисля, че можем да дадем думата и на колегите. Кой би искал да започне? Госпожа Гомеш. Ана Гомеш, заповядайте. Бих искала да благодаря на представителите на организациите на гражданското общество в Сирия, които дойдоха да ни представят тяхната гледна точка. Мисля, че всички ние сме изправени пред една ужасна дилема за Сирия. Използването на химическо оръжие е опасно. И това беше повратна точка в кризата. Хиляди хора бяха убити дори преди използването на химическо оръжие. Знаехме, че имаше блокаж за решение на световно равнище. Русия блокира решението. И ми се струва, че химическото оръжие беше повратна точка и в друг аспект. То беше провокация. Провокация от страната на Башар Аласад и неговия режим. Атаката на 21 август бе извършена точно една година след като президента Обама говореше за тази червена линия за Сирия. Опитвам се да не се разпростирам много върху конфликта. Опитвам се да се съсредоточа върху човешките права. Та струва ми се, че има един много съществен въпрос, който включихме в резолюцията от миналата седмица. Въпрос, който трябва да бъде отнесен и до Международния наказателен съд. Имаме някой, който е виновен за много престъпления, включително и престъпления по използване на химическо оръжие – престъпления против човечеството. Всички, които са отговорни за тези престъпления, трябва да бъдат изправени пред Международния наказателен съд. И трябва да отнесем въпроса към съвета на сигурност. На този етап би било странно, който идея да блокира инициатива в ООН за отпускане на правомощия на Международния наказателен съд. Държави, които имат повсеместна юрисдикция, могат да предприемат действия. Те трябва да подведат под отговорност тези, които са виновни за престъпления срещу човечеството. Определено поставянето на въпроса за жените е централен. Не само, защото в Сирия, както и в други държави, жените съставляват мнозинство в обществото, а чисто и просто, защото те страдат повече от когото и да било други го. Те страдат като е, жени, които губят мъжете си, губят децата си, те са поставени в опасност, много насилия се извършват срещу тях, изнасилвания, както и други а, сексуални зверства. Та, трябва да поставим този въпрос на масата. Това въжи и за други конфликти, но най-вече за Сирия. Има много голяма разлика между различните групи, които са въвлечени в конфликта. Говорим за хуманитарни коридори и за други неща, за зона, над която не може да се прелита, Много място оставихме на терористичните групировки, като Алкайда, докато се бавим в дискусии. Сега обаче опозицията и гражданското общество трябва да се занимаят с нарушаванията на човешките права в дневния ред на основните групировки не е включен въпроса за жените. И тези хора не могат да твърдят, че говорят от името на всички в Сирия. Този, който беше избран за министър-председател. Ми това беше смешно. Не е истина. Да имаме министър-председател, който не чува хората, които са против режима на Аласад. Трябва да се уважава и мнението на младсинството. Сирия е държава на многообразието. И всеки, който твърди, че работи за опозицията и който твърди, че иска демократично бъдеще е, за Сирия, не е сигурно, че принадлежи към съответната опозиция. Благодаря. Thank you. Now, Mr. Благодаря. Колегата Гомес вече описа почти всички възможни въпроси, които ще разискваме. А, но първо искам да благодаря и на двамата оратори за присъствието тук, за това, че ни носите едно послание на надежда и е, че се съсредоточавате върху много конкретни неща, а именно права на жените, защитата на жените. Определено, определено а, ситуацията е много тревожна, но слушах, а, изслушах казаното и определено трябва наистина да помислим какво ще е развитието на нещата в Сирия. Вие не сте е, скептично настроен относно мирно решение. Въпреки, че е много вероятно ще бъде много трудно да се повярва дори, че това е възможно. Относно това споразумение между Русия и Америка, на пръв поглед изглежда невъзможно да промени ситуацията, но все пак ако може да се намери решение след цялото кръвопролитие на тази гражданска война, ако може да се избегне влизането на а, военни сили от други държави, всичко това ще е добре. Но ето, че и вие тук казвате интересни неща. Вие си имате вашите планове. И определено виждам, че искате от нас да помогнем. Европейския съюз да бъде активната страна на мирното решение в Сирия. И вие също сте ангажирани да намерите тази помощ. Мирна помощ защото политическото решение няма да изостави гражданите, дори и да отнеме по-дълго време. Може би наистина ще трябва време преди демократите в Сирия да могат да поемат управлението. Мисля, че тук казахте нещо много важно, както и а, Световният наказателен съд. Това е нещо много важно. Аз лично също имам опит с войната в Бивша Югославия, когато се започна да, да се говори за Международният съд. Тогава се промениха е, правилата на играта. И още веднъж не стигат само да заплашваме Асад и режима, но всички, които са извършили престъпления и които нарушават принципите на човешките права, трябва да се чувстват а, заплашени от наказание. Благодаря ви за този трезв поглед в ситуацията. Благодаря ви. Насърчавам ви да продължавате така. Благодаря, господин Байгъл. Сега господин Чи. Благодаря. имах възможност още 2008 година да посетя Сирия. И имах възможност да посетя големи части от тази красива държава. Особено ме впечатлиха онези населени места, в които мирно съжителстваха хора от различни вероисповедания, мусулмани, християни. Тогава посетих и голяма джамия. И се радвах на гостоприемство и уважение от страна на мусулманите. Едно от светите места, които посетих, носеше името на Исус Христос. Кварталите на хора от различни вероисповедания бяха в съседство, тогава се впечатлих изключително много от е, мирното съжителство. Питам се каква е ситуацията днес. Знам, че има градове, в които се говори арамейски. Това е знак за многогодишната, многохилядолетната история на Сирия. Сега сме свидетели на милиони хора, които са беженци. Отвъд граница има и около 4 милиона беженци в рамките на Сирия. Жертвите наброяват повече от 100 хиляди. Има голяма сирийска общност, и извън а, самата държава. А, по BBC има съобщения за наказания на хора, които приемат сирийски беженци. От друга страна, имаме информация за това, че общественото мнение нагласите в Европа и в САЩ са а, против военна намеса. Защото знаем а, какъв а, беше а, ефектът от подобна военна намеса в същия регион в миналото. Те не, нямаха а,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 са на мнение, че има една трагична повратна точка в конфликта, а именно използването на химически оръжия. Действително, независимо от това как ще се развият събитията от тук нататък, това събитие маркира обрат в конфликта и се надявам усилията за поставяне на край на кръвопролитията да бъдат засилени. Надявам се, че ще се намери политическо решение на конфликта с помощта и с подкрепата на международните организации, така както споменахте и самите вие. Вие споменахте различни възможности, споменахте ролята на гражданското общество, организации, които работят извън територията на Сирия и смятам, че като цяло трябва да се повиши чувствителността на обществеността към конфликта. Разбира се, че трябва да се защитят най-уязвимите групи на жените и на децата. В моята държава, например, през последните две седмици, отново и отново се състояха молитви в редица църкви за мир в Сирия. Така че и в по-малък мащаб могат да се положат усилия и хората да бъдат съпричастни към съдбата на сирийците в държава като Сирия, която има толкова дългогодишна културна и политическа история. Разбира се, че можем да публикуваме резолюции, да използваме силни формулировки, да се опитаме да предприемаме дипломатически действия, но какъв ще бъде техният ефект е въпрос, който следва да си поставим като представители на европейските граждани. Разбира се, че всички действия имат а, своят смисъл и своята полза. Смятам обаче, че а, ние имаме морална отговорност като членове на тази комисия. Благодаря. Сега, нека да се спра отново на неща, които бяха казани и някои други елементи. Господин Голубевски е тук от външната служба. Госпожа Хавич каза, че имат нужда от европейска подкрепа, която да бъде интегрирана в мисиите Еврахим или в мисиите на Арабската лига. Това не е директно въпрос, Господин Хайд каза също, че в универсалната юрисдикция има някои а, лица, които са отговорни за военни престъпления в а, Сирия, които не са, от сирийска, не са сирийски граждани. От коя държава бихте ли ни казали? Защото ние тук се средочаваме най-вече върху това как да окажем натиск върху съвета за сигурност, той пък да се обърне към Международният наказателен съд и по... Мисля, че тук ще бъде добре да чуем малко повече по този въпрос. И относно бежанците, и мисля, че ще бъде добре да видим. Спомните си, че с Швеция отвори вратите си за сирийските бежанци. Ще бъде добре да последваме този пример. Знам, че те имат шведска политика, която ги въвлича в тази помощ. За съжаление, много малко други държави последваха шведският пример – и поеха своите хуманитарни отговорности. Може би господин Голубевски също би могъл да каже какво прави сирийската платформа за жените. Например, знам, че те работят в лагери за бежанци, където жените са в много тежки условия и тази работа, тези дейности са подкрепени от Европейския съюз. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми гости, уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм тук. Ще се опитам да бъда кратък, когато разглеждам този специфичен въпрос – Знам, че някои от най-специфичните елементи по финансиране на някои проекти ще получат по-добър отговор от някои от нашите служби за развитие. Така че аз не съм най-квалифицираното лице, но все пак ще се опитам да говоря по общите въпроси. Какво можем да направим за представителност на жените и също така използването на световното законодателство и така нататък? Например, когато трябва да работим заедно с Обединените нации и се опитваме да работим с специалния представител Брахим и негови екип, мисля, че трябва да се спазва стандартната процедура, която не а, отнема от правата на жените. Така че всяка помощ, която бихме могли да дадем и която ни е поискана, е дадена. Казахте, ние работим в групи с партньори. Имаше специфични проблеми относно мисиите Брахими, както и Арабската лига. Няколко агенции ги говориха за това относно извършителите, които евентуално имат чуждестранно гражданство, по-специално европейско. Съжалявам, това е по-скоро въпрос, който трябва да се занимават съответните държави членки. А, ние в Европейския съюз имаме режим на санкции, а, които, а, според които тези лица, които извършват такива военни престъпления, могат да бъдат ограничени в пребиваването си в Европейския съюз. Сега, да бъдат осъдени, това вече не е в нашите прерогативи. Но знам, че държавите членки са наясно с тези детайли. Сега, относно а, подпомагащите програми, тези специфични а, платформи, Вярно е, ние използваме много от средствата за нашия фонд за развитие, не само хуманитарния фонд, за такива ясни цели, ясни дейности, ясно определени дейности. И а, много пъти става въпрос за наистина ужасни неща, които се случват на жените, било то изнасилвания и други. И в почти всички заключения на съвета на външните министри има поне един параграф, където се говори за подобни нарушения на човешките права. Така че най-вероятно е, ще и има на 21 октомври заключения и съм сигурен, че заключението от 21 октомври също ще осъдят много строго тези проблеми. Говорихте за бежанците. Държавите членки започнаха да повдигат този въпрос и Генерална дирекция вътрешни дела работи с тях и в момента текат дискусии с държавите членки и а, повечето от държавите се опитват да получат помощ за това как да а, така да се каже, удържат, как да приемат тези бежанци. Сега искам да добавя и нещо друго. Ние не, не работим директно по човешките права в Сирия ние направихме доста заключения, доста изказвания от върховния представител, от заключен на съвета, но все пак ние подкрепяме финансово с около 5-6 милиона евро различни мерки, които са свързани с човешките права в Сирия. Тоест, мога, мога да кажа, че даваме а, помощ също така и на, на, а, на защитници на човешките права. Около 3 милиона евро. И а, тази подкрепа и имената на тези, които получават, е поверителна, но те подкрепят директно различни организации, така че нещата вървят по схемата. И вчера Имаше дори такова действие. И така както каза господин Хаид, ние а, трябваше да разгледаме различни документи, свързани с това, което се прави в Сирия, както страната на САД, така и а, други подкрепихме и комисията за отчетност и накрая също дадохме около 1 милион на Международната независима комисия по разследването. Така че, накратко, ние И имаме за цел да не изоставям Сирия и също така да не изоставяме и материалната подкрепа. Това са елементи, които се връщат непрекъснато в нашата работа. Това са децата, жените, хуманитарната помощ. И винаги са включени в заключенията на нашите съвети. Така че благодаря, благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря ви. Мисля, че това беше интересно и за двамата ни гости. Сега накратко господин Ленорман. По принцип, времето ни а, приключи. Разполагаме с превод за още 5 минути, така че моля ви бъдете кратък, за да чуем след това и гостите. Добре, ще бъда кратък. Колегата ми представи повече от повечето от нещата, които исках да кажа. Да, ние работим в много тясно сътрудничество, заедно с външната служба, за да се справим с бежанците в Сирия и съседните държави. От юни 2013 година изготвихме нов пакет от мерки за Сирия. Той с хуманитарна насоченост Имаме бюджет от 35 милиона евро, които са посветени на този пакет. По пакета с хуманитарна насоченост, всъщност имаме и допълнителен пакет, който се отнася до мерките, които упомена колегата. Имаме средства, които се набират за гражданското общество, например, към 40 милиона, 14, извинете. Имаме доста организации, които работят в тясно сътрудничество с нас. Някои от тези организации работят в мрежа. Те събират информация В тази мрежа са включени журналисти, представители на НПО, които непрекъснато подават информация за зверствата, които се случват там. Няма да упоменавам имената на тези организации, за да не компрометирам тяхната неутралност. Ясно е, че бихме могли да работим заедно. Нека ви разкажа с един оперативен проблем, пред който сме изправени. Всеки, който идва от Сирия, всеки, който идва от Сирия, за нас е злосторник. Затова трябва да разглеждаме а, всички лица по-отделно, да не ги считаме задължително за злосторници. А, просто искам да ви кажа, че не трябва да блокираме, например, банковите сметки на всеки, който идва от а, Сирия. Благодаря ви за това, че сте тук днес. Благодаря, казва председателката. Сега накратко да чуем двамата ни гости, за да приключим с дискусията. Uh, again, uh, uh for... Благодаря ви за коментарите и за вашето търпение. Съвсем накратко, както споменах и по-рано, за нас и за всички е много важно да се поправят грешките, които бяха направени както от нас в Сирия, така и от международната общност. Сега е подходящ момент да се направи това. Знам, че доста усилия вече бяха положени, но е важно да се изведат напред проблемите, да се преодолее блокажа и да се подкрепи гражданското общество. Това е един от начините, по които бихме могли да защитим гражданското общество там. Благодаря, господин Хаид. Благодаря и аз съвсем накратко. Мисля, че нямам време да отговоря на всички въпроси. С удоволствие бих отговорил, но нямаме достатъчно време. Чух това, което казахте за отчетността, но нека да се спрем по-конкретно на въпроса за гражданското общество. Много грешки направихме, както вече казахме, защото оставихме всичко това в ръцете на някои екстремисти. Политиците имат свое виждане. Нека да запълним тази празнота и да не оставяме нещата в ръцете на хора с крайни убеждения. Нека не повтаряме и грешките, които вече сме направили. Сега имаме възможност да направим революционна промяна в хуманитарно отношение. Можем да направим връзката с гражданското общество, с образователния сектор и с други важни сектори. Надявам се, че Европейския съюз ще открие и нови коридори затова отново бих искал да ви благодаря за е, всички усилия, които полагате. Ние сме ви много благодарни. Очакваме още по-специално по отношение на отчетността, за да може да защитим и цивилните граждани. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Аз също бих искала да ви благодаря за вашата работа. Мога да ви обещая, че ние в парламента ще направим всичко възможно, за да следваме препоръките и за да следим отблизо това, което се случва в Сирия. С това закривам заседанието.